запазите тишина. Просто ви моля за тишина. Откривам заседанието. Искам да започнем бързо, тъй като нашите гости председателя Хойер и е, е, Оли Рен комисара имат друга работа. Видяли сте дневния ред. Ако нямате други бележки, ще приемем, че дневния ред е прият. Второ, съобщението на председателя фигурира в писмена форма. Одобрението на протокола от съседанието на 15 април, съгласно нашата практика, ако няма възражения, ще ги приемем. И сега предлагам да преминем веднага към точка четвърта размяна на мнение с председателя Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка и заместник председателя на Европейската комисия господин Оли Рейн. Аз благодаря и на двамата за това, че са тук сред нас тази сутрин и намерих време в напрегнатата си програма да дойдат за размяна на мнение с, с бюджетната комисия. Ние предвиждахме тази среща да се състои от доста време, защото когато започнем преговорите по бюджетната рамка за следващия многогодишен период. Ние искаме да знаем какви са финансовите възможности, които могат да бъдат приноса на Европейската инвестиционна банка, така както те са организирани и управлявани от банката. И без да се бавим повече, искам да дам думата. Може би господин комисаря Хойер първо ще се изкаже. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Много ви благодаря за поканата да продължим този диалог, който се провежда редовно между членовете на Европейския парламент и нашата банка. За нас е голяма чест да сме тук тази сутрин. Кризата в Европа показа големи микроекономически дисбаланси. Ние отговаряме на тези дисбаланси като преминаваме през реформи, бюджетна дисциплина, конкурентоспособност. Всичко това е изключително важно за ребалансирането на европейската економика. Ние финансираме проекти за устойчиво развитие, занимаваме се с, с празнотите в пазара, в най-уязвимите държави. Реши се държавите членки да позволят на банката да а, утвърди своя противоцикличен курс. Това беше необходимо, защото в началото на предишната година, както си спомняте, банката трябваше да планира според решенията на нейния управителен съвет да намали заемите, които отпуска, като същевременно трябваше да се увеличи да се увеличат заемите. В крайна сметка се опитахме да убедим говерньорите на банката, включително и държавни глави, ръководители на правителството да се съгласят с повишаване на капитала с 10 милиарда евро. Това не би трябва да се а, подценява, защото тези 10 милиарда всъщност а, представляват почти ти отвояване на 11 милиарда, с които разполагахме. Аз благодаря на Европейски парламент за почти единодушната подкрепа, която ни дадоха, като по този начин ние можем да се борим с цикличните промени и да действаме по начин, който е уместен в криза. Капиталовата инжекция от 10 милиарда ще даде възможност банката да разполага с повече от 60 милиарда, така че да имаме 80 до 200 милиарда за 2000, до 2018 година. 180-200 милиарда, всичко това зависи всъщност от насоките, в които ще ам, бъдат насочени насочени инвестициите. Това е също така в допълнение на обичайната дейност на банката. В резултат на всичко това банката ще увеличи а, своята дейност с почти 40%, 70 милиарда а, и всъщност ще има една разлика от 40% между 2012 и 2013 година. Също така иновации, умения, ресурси, финансиране на малки и средни предприятия, предоставяне на финансиране, като като а, основен приоритет а, за постигане на целите за растеж и развитие и работна заетост. Повече от 200 а, проекта за инвестиции в малки и средни предприятия се предвиждат. Подкрепата за малките и средни предприятия ще продължи да се разширява. В 2015 година ще има повече от 50 милиарда евро, от 40 милиарда, от които ще бъдат за малки и средни предприятия най-ефективната гаранция ще бъде използването на нови финансови инструменти. Аз искам да благодаря на комисията и нейните дирекции за отличното сътрудничество, за да може да се комбинира европейския бюджет, за да може да се изразходват общностите средства в тясно сътрудничество с европейските банки и националните финансови институции. Това трябва да се постигне по гъвкав начин, за да се отговори на конкретните пазарни изисквания. Например, в Гърция, където ЕИБ е не само активна, банката а, има а, 50 милиона повече а, средства предложени за търговия. в Португалия има държавна гаранция до 6 милиарда евро за финансиране на а, проектите. Е и Европейската комисия разработиха съвместни финансови инструменти за а, генериране на допълнителен ефект с гаранции за активност на Европейската инвестиционна банка в сектори, в които други банки са спрели вече да действат. ЕИБ доказа, че може да прилага успешно а, механизма за споделяне на риска, а, а, също така а, работейки по Джесика и други проекти. Е и Б пред, предлага да повиши своята дейност, да продължи да разширява обхвата на банковите си партньори, където това е възможност за по-малки финансови посредници се предвижда по-широко присъствие на банката, по-тясно сътрудничество с, регионални търговски институции, разширяване на мандата на а, рисковия капитал, което да засегне предприемачите чрез микрофинансиране. В допълнение, ЕЦБ и ЕИБ, всяка, всяка банка в своите правомощия ще обедини усилията си за посрещане на кризата. Споделянето на риска се разширява и с частния сектор. А, с... Хоризонта 2020 година предвижда постигане на а, допълнителен напредък в сферата на а, споделянето на риска в проектите. А, редица предвижда редица дейности във връзка с облигациите се предвиждат. А, ние гледаме вече по реко на продукта и оценката на екологичните, социалните и финансовите измерения на нашата дейност. В сътрудничество с Европейската комисия ЕИБ разширява консултационните си услуги за висококачествени иновативни проекти за разработването на организационния капитет на държавите членки, за постигането на най-добрия възможен ефект. Преди да приключа, дами и господа, позволете ми да коментирам нещо спешно, един спешен проблем. Дейностите на ЕИБ е, са съсредоточени 90% вътре в Европейския съюз, но предвид обема, е, на дейността на ЕИБ, e а именно 70 милиарда а, за 2013 година. 10% от фондовете, които не са посветени с Европейския съюз, с голямо число, дори в сравнение с други замажни финансови институции, е, числото е значимо е, външните правомощите за отпускане на външни заеми на ЕИБ се решава от Европейския парламент, от съвета в много стриктни бюджетни ограничения. В 2007-2012 година са отпуснати повече от 25 милиарда евро с 1,2 милиарда евро което представлява само малка част от общия бюджет от 56 милиарда евро. За отпускането на заеми извън Европейския съюз 75% от тези средства са държави в предпресъединителен период банката се ангажира с външната политика на Европейския съюз, отчитайки външните приоритети в тясно сътрудничество с външната службата за външни дейности и Европейската комисия. Банката има амбициозна политика да действа като глобален фактор с нови инвестиции и дългосрочно отпускане на заеми. Дейностите на банката следва да бъдат, да, да, да останат над критичната маса, затова искам да помоля за вашата подкрепа тогава, когато се предлага а, мандата за 2014-2020 година да поддържате а, финансирането. Според нас решението за намаляване на средства е много опасно, защото всяко всяко евро, което ще се предостави на банката, 200 милиона означава левредж от 6 милиона, така че намаляването на тези подсигването, както е модерният термин, е, застрашава. Например, ако вземем Юго-Источна Европа и Средиземноморския регион, тук становището на службата за външна дейност е, че ние не сме приключили още нашата а, задача в тази сфера. Е и Б успешно подкрепя външната политика с инвестиции, а, подкрепя устойчивия растеж и развитие. Това е ефективна, ефикасна институция, която е позиционирана. А, да действа както в, така и извън Европейския съюз. Няма съмнение, че Европейската инвестиционна банка има добре дефинирана роля в Европейския съюз. С балансов отчет повече от 500 милиарда роля, евро банката има много важна роля във връзка с инвестиционния капацитет в държавите членки. Банката обаче не е банка за държави в тежко положение или държави в еврозоната. Това е банка за 27-те държави, членки на Европейския съюз. И за да може да изпълни ролята си, тя трябва да запази финансовото си състояние. Една банка с оценка 3А конкурентните пазари я задължават да управлява риск разумно. Гаран... Гаранцията, която се предоставя на банката, трябва да отговаря на принципите на солидно и разумно банкиране. Половината от капитала идва от извън а, Европейския съюз. Това е много важно, защото той ни казва нещо за така нареченото раз... намаляване на доверието в Европейския съюз значителни суми идват от страни не членки на Европейския съюз това доказва доверието, с което, се, с което разполагаме ние в време на криза. Председателят. Благодаря, господин председател, за тази толкова ясна презентация и много осведомителна. Господин комисар, заповядайте. Благодаря, господин председател уважаеми депутати, господин председател Хоер. Първо, искам да кажа, че като бив, биш член на вашата комисия и на парламента, се радвам отново да бъда тук пред вас, за да обменим мнение по отношение на увеличаването на капитала на ЕИБ. Това решение бе одобрено по инициативата на комисията на съвета на среща на върха миналата година в рамките на така наречения пакет за растеж и работни места. Предвижда се да се генерират 60 милиарда евро за допълнителни кредити в следващите 3 години. Тоест, един много съществен стимул за европейската економика. Искам да благодаря на господин председателят Хойер е, за отличното сътрудничество по темата увеличаване на капитала и по всички други ресори, с които работим заедно. Е, Европейската инвестиционна банка е ключов играч в е, развитието на економиката за растеж и създаване на работни места. Това е приоритета на Европейския съюз в момента – съчетано с структурните реформи, които се налагат, ние се стремим да повишим потенциала за растеж на европейската економика, което ще даде и нови работни места. По този начин също създаваме и връзки с засиленото економическо управление, защото отпускането на кредити трябва да бъде свързано с конкретните препоръки в рамките на европейското полугодие, за да може да се постигне максимален ефект в посока на конкурентност и економически растеж. Увеличаването на капитала ще бъде оценявано не само по отношение на обема на средствата, но и за това каква добавена стойност ще донесе това по отношение на кредитирането. Тоест, тези допълнителни 60 милиарда за кредитиране е, представляват 40% увеличение през следващите 3 години – Всъщност е, от е, януари тази година се увеличава възможността на е, средствата за кредитиране. Ние отчитаме колко важен е рейтинга на банката от 3А с цел избягване на рискове за отделните портфолия. Много важно е банката да има свежи средства за високо оценени проекти от страните членки, включително за по-уязвимите страни, в които има и програми за помощи, където няма средства от други а, източници. И то е важно да има средства в, с разумни, отпускани с разумни условия. През 2012, т.е. миналата година, дейността на ЕИБ се състоеше в подкрепа на економическото възстановяване на Гърция и Португалия. Банката отпусна съществени средства в подкрепа на учебни заведения в Гърция, също и за разработката на екосъобразни производства. Малки и средни предприятия играят основна роля в, в економиката на Гърция и Португалия и финансирането от ЕИБ помага на тези предприятия да получават средства, независимо от трудните пазарни условия в съответните страни. Същевременно предизвикателствата и в момента и в бъдеще са много сериозни. Ние трябва да ги решаваме краткосрочно. Следва да решим проблема с малките и средни предприятия, проблемите, затрудненията им за достъп до кредитиране. Практиките се различават много в страните членки и не са свързани толкова с, кредито, с репу, кредитната репутация на съответните предприятия, по-скоро чисто географски предопределени е, практици, практики. И тези разлики отразяват всъщност много по-дълбоки проблеми е, в Европа, проблеми на банковия сектор. Да, има данни, че малките и средни предприятия са особено засегнати от ограниченията при отпускане на кредити. Затова подкрепяме Европейската инвестиционна банка като основен банкер да мобилизира собствените си средства в по-голяма степен и да започне европейски инициативи за облегчаване на финансовите ограничения пред малките и средни предприятия, особено в по-уязвимите е, южни страни на Европа също е, следва да има е, засилено сътрудничество между ЕЦБ и ЕИБ в това отношение. Европа също така има нужда от дългосрочни инвестиции за справяне с проблемите като застаряване на населението, климатични промени, а също и за да се изгради вътрешния, доизгради вътрешния пазар и да се осъществи прехода към економика базирана на знания – това ще даде и тласък на економическата дейност в търсенето на изход от кризата в Европа. Зелената книга на Комисията за дългосрочно планиране има за цел да започне един широк дебат за това как да се осигури финансиране, как да се подобри и разнообрази системата за отпускане на дългосрочни средства за инвестиции в Европа като отчитаме резултатите от настоящата обществена консултация, комисията ще излезе с план за действие в рамките на тази година. И този план ще разработва различни елементи. Регулаторна дейност, засилена координация, най-добри практики, а също и конкретни последващи действия за конкретните страни, свързани с европейският семестър. Това е изключително важно, защото необходимостта малките и средни предприятия да се финансират на капиталовите пазари, а да се финансират и инфраструктури, ако не се създаде тази възможност, е, Европа рискува да се окаже пред една пропаст от липса на финансиране което отново ще разклати финансовите пазари и ще а, наруши баланса на едва закрепилите се пазари. Ние считаме, че основно предизвикателство за ЕИБ в близките години ще е да използва капацитета си на катализатор, да привлече е, инвестиции от капиталовите пазари за е, инвестиции в европейски приоритети. Също така трябва да се разработи сътрудничеството с публичните инвестиционни банки в страните членки. В следващата многогодишна рамкова програма искам да подчертая, че ние разглеждаме е комисията като основен партньор на ЕИБ в търсенето на нови финансови инструменти, примерно дългосрочни е, кредитни инструменти, инструменти за споделяне на риска. Те са един, са един много удачен инструмент за а, е, максимизиране на ефекта от ограничените европейски средства. ЕИБ и други европейски институции а, е, работят за създаването на устойчив растеж и работни места в Европа. Затова и комисията предлага да се разшири използването на иновативни финансови инструменти в такива ключови програми, като Косме, Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа. Освен това, за да увеличим въздействието на наместа на европейски средства, би трябвало да търсиме разширяване на сътрудничеството между средствата от ЕИБ и структурните средства от друга страна. Ясен пример за едно такова интелигентно комбиниране на европейския бюджет с средствата на ЕИБ е пилотната фаза на а, инициативата за проектните облигации. В момента се е, разработва тази фаза. 230 милиарда е приноса на ЕИБ и се очаква да се получат 4,5 милиарда по а, проектите реакцията на участниците в пазара ни кара да се чувстваме уверени, че този нов начин на финансиране на инфраструктурни проекти в Европа и е, новия начин по-общо за използване на иновативни инструменти за финансиране на стратегия 2020 е удачен. Е, проекти се разработват в три области енергетика, транспорт и широколент продуктови услуги. И сега продължаваме сътрудничеството с националните власти, за да се търсят и нови иновативни проекти в такъв смисъл. И в заключение, уважаеми депутати, искам да кажа, че настоящите изключителни економически и финансови предизвикателства – налагат много решителна политическа е, действия и затова дейността на ЕИБ е ключова, от, от решаващо значение в е, борбата с економическата криза в Европа. В тази трудна среда ЕИБ следва да поеме своята е, роля на банка, която се движи от фиксирани е, цели и политики – и е, да продължи да предоставя финансиране за реалната економика, за да се постигне устойчив е, растеж и създаване на работни места. Господин председател, очаквам с е, натърпение бъдещата ни работа и сътрудничество с вашата комисия и с ЕИБ, естествено. Благодаря. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Благодаря, господин комисар. Благодаря за също толкова интересната презентация. Като цяло ние сме наясно, че съобщението на съвета от миналия юни, пакта за растеж, 120 милиарда беха обявени като допълнителни средства за подкрепа на економическата дейност в Европейския съюз и тази цифра беше доста теоретично определена – като единствената реална иновация, която излезе от съвета, беше всъщност предложението 10 милиарда с 10 милиарда да се увеличи капитала на ЕИБ, което всъщност е едно отвояване на средствата, защото а, реално внесения а, капитал е това е изключително важно, а, ще даде възможност на ЕИБ да се намери отново на а, съответното ниво на капиталова наситеност, а, която, което бе загубила вследствие на нестабилността на финансовите пазари. А това, което е също ясно, е, че е, дейността на банката има за цел да финансира инвестиции и то е, определено дългосрочни инвестиции – не става дума да се отпускат помощи за задлъжнели е, страни, за страни в затруднения. Но а, може да се помогнат на, на малки и средни предприятия, на економиката да намери а, е, инвестиции, за да търси отново растеж. А, и конкурентна способност, това, което се опитваме да правим в Гърция и Португалия. Също така ясно чухме и посланието на господин председателя на ЕИБ ХОР за това колко е важно да се е, поддържа, да се работи в рамките на общата рамка на бюджетна рамка ред четвърти и на места на Б в страни извън Европейския съюз, пред, пред присъединителни програми или за, програми за със, съседни страни. Защото тази дейност върви в две посоки. Ако разширяваме капацитета за отпускане на кредити, по този начин се увеличават и възможностите за нови източници на финанси и възможностите да идват финанси извън Европа, което, както каза господин председателят Хоер, е, реално почти половината от финансовите наличности на банката идват от инвестиции извън е, Европейския съюз. А ако се намалява капитала, всъщност тези инвестиции също ще се намаляват, а няма да се увеличават. Тоест, е, трябва да се придържаме към бюджетните рамки на многогодишната финансова рамка. Нека да дам и малко информации. В рамките на бъдещата многогодишна финансова рамка парламента на, настоява бюджета да е единен, и да има две измерения. Това наше настояване има две изменения. Първо, чисто е, юридическия принцип, че бюджета е неделим и че трябва съответните ресурси да отговарят и разходи да отговарят на разходите, на ресурсите, но също така по чисто политически съображения, макар че в съответния документ е, ние е, цитираме други юридически съображения и други е, аргументи, ние всички и парламента, и съвета, и комисията, естествено, е, имаме и Европейската инвестиционна банка, да има един общ бюджетен документ, който да обединява всички средства, които финансират общностните политики. Тоест, под вид на помощи, под заеми, авансови плащания, иновативни финансови инструменти. Всичко това да е обединено така, че да можем да предприемаме, да оглеждаме нещата в една нова перспектива обща, защото европейския бюджет в, не, в момента не е огромен – но, освен този бюджет, Европейския съюз може да мобилизира много по-съществени е, средства, за да осигурява своите политики и да ги финансира посредством тези средства. Така че много, много интересни бяха изказванията, много има какво да се говори по тях. Призовавам всички, които искат да се изкажат, да бъдат пределно кратки и да задават съвсем ясни въпроси. Господин комисарят трябва да излезе от тук в 10 часа. Първи въпрос, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателя на Европейската инвестиционна банка на вице-председателя на комисията също. Ще ви изчакам да си сложите слушалките, преди да задам първия си въпрос. Той е за господин комисара за... и не смятам, че той говори португалски, затова ще изчакам да си сложи слушалките. Ok. A minha pergunta vai para o senhor. Eh, Благодаря. Въпросът ми е към господин комисаря. Предвижда ли комисията конкретни финансови инструменти за тези държави членки, които са получили помощ? По-конкретно тези, които са получили помощ и спазват всички цели, постигат всички цели, които са определени за тях, по-конкретно Португалия. А, има възможности в Европейската инвестиционна банка, които биха били от полза, биха били изключително полезни за стимулиране на растежа на економиката. Към Европейската инвестиционна банка. Казахте, че а, заемите ще са за периода 2013-2015? И има ли прогноза за периода 2014-2020? Би било логично, защото все пак многодишната финансова рамка покрива именно тези 7 години. Така че какви са вашите прогнози за капитала и а, заемодаването за този период? Има думата следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Рен и председателя Хойер за това, че дойдоха днес тук при нас. Както казахте и вие, господин председател, много интересни бяха изказванията, особено за мен, защото аз бях докладчик на по финансовите инструменти доклада, който беше одобрен от парламента миналата година. Имам три кратки въпроса, защото смятам, че е важно да чуем подробности за вече казаното. Първо към господин Хойер. Както казах, комисията, съвета и Европейския парламент се съгласиха за а, напълно за увеличаването на капитала на Европейската инвестиционна банка, но в доклада ние настоявахме тези средства да бъдат достъпни и за финансови инструменти, не само изцяло или в голяма степен посветени за за заеми. Имате ли а, данни за процентното разпределение на използването на този капитал? Каква, какъв е процентът използван за а, заеми? Гос, а, за господин Рен, два кратки въпроса. Вие казахте, че трябва да се подобри правната а, сфера, говорихте за база, според мен, а, и правилата за а, платежоспособност, за да може в а, дългосрочен план да се гарантират. А, комисията трябваше да работи по нови инструменти, които да мобилизират а, дългосрочните подобрения, за да има повече средства дългосрочен план. В този смисъл, може ли повече подробности, защото казахте най-общо, че работите по този дългосрочен проект, но аз бих се радвала на конкретика. Благодаря. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Аз също съм докладчик по темата за облигациите и на 6-месечния доклад по-скоро ще се върнем на тази тема за доклада за пилотната фаза. Така че един общ въпрос ще задам, но първо едно наблюдение. И двама да говорихте за ситуацията в Европа, липсата на способност и така нататък. За мен липса на способност не се дължи само на високите цени или старото законодателство или бавната администрация. Това се дължи също така и на липсата на инвестиции. И този анализ вече беше направен от доклада за средносрочния преглед на Лисабонската стратегия, изпълнението на Лисабонската стратегия, дори тогава инвестициите бяха определени като ниски, а продължават да спадат тогава. Ето защо се, имаме тази трудна ситуация. Господин Хойер каза, че е добре, че 30% от инвестициите идват от неевропейски източници, това е добре, но обратната страна на тази монета е, че все още не привличаме европейски инвестиции. Именно това е проблема, с който трябва да се справим а, посредством финансовите инструменти и продуктовите, проектните облигации. А, идеята да се инве... привлекат инвеститори, които иначе не са активни в финансирането на инфраструктура, например, пенсионни фондове, да речем. И въпросът ми е, виждате ли а, това в бъдещето? Защото а, е много важно, когато имаме проектни облигации, а, да има и проекти. И да кажем, а, ето това са проекти, които няма как да бъдат финансирани от пазара, така или иначе. Те имат нужда от друг тип инвеститори, които ще са гарантирани от инструментите на Европейския съюз, на Европейската инвестиционна банка за гарантиране, за да има такива активни инвестиции в Европа. Виждате ли това в бъдеще? Това е един от най-важните въпроси. Готови ли сме с тези инициативи? привличаме ли действително с тях инвеститори, които иначе нямаше как да инвестират в инфраструктура и други такива проекти в Европа. Това е един от най-важните въпроси според мен. И един мъничък друг въпрос, един от а, въпросите, които ни притесняват е можем ли да намерим инвестиции не само в по-северните, западни, по-добре развити държави в Европа, Можем ли да намерим проекти за проектни облигации в други иновативни е, инструменти в източна и в южна Европа, в економика, които не са толкова развити? И имат ли те възможност всъщност да кандидатства за такива проекти? Това също според мен е много важно за успеха на тази инициатива. Благодаря. Джовани вие има думата. Благодаря, господин председател. Към а, господин Рен е въпросът ми. Във вашето представяне вие подчертахте експерименталния етап на проектните облигации. и съответните европейски проекти. Знаем, че съществуват доста сериозни европейски проекти, като да речем в Connecting Europe, където са необходими 150-160 милиарда, а за бюджета от 2007-2014 се предви... 2014-2020 има съответните разпределения и те бяха намалени на 27 милиарда. Тоест, ясно е, че няма достатъчно финансиране дори и за началото на тези инфраструктурни проекти. Не смятате ли, господин комисар, че с оглед на положителния опит от пилотния етап за проектните облигации, разпределенията за иновативните инструменти, като проектните облигации, например, биха могли да бъдат увеличени. Ясно е, че средства се разпределят към а, различни проекти, не може ли да има повече и в тази област? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз съвсем накратко ще се изкажа. Ще приветствам първо и двамата ни гости от името на нашата политическа група. Два момента. На първо място Словения 500 милиона евро получи тя наскоро най-големия заем до момента. Това означава ли, че Словения не може да си позволи да финансира тези проекти и съответно а, заема от Европейската инвестиционна банка, за да подсигури основни инфраструктурни проекти? Може да дадете конкретни примери за такива. На второ място, освояването на средства, капацитета 40 28 търговски а, летища има в Испания напоследък построени, само 11 от тях обаче се развиват добре. 37 регионални летища се очаква да бъдат затворени. Това е ясен пример за разхищаване на публични средства което е станало възможно с европейски средства, но също така показва и липсата на добри проекти. Господин Хойер, не смятате, че в някои държави е постигната точката на насищане? Мадам... Благодаря, уважаеми колеги. Госпожа Десуза има думата. Благодаря, господин председател. Имам няколко много кратки въпроса към господин комисаря. Господин комисар, току-що казахте, че увеличаването на капитала за Европейската инвестиционна банка се използва за намаляване на безработицата и за подкрепа на създаването на нови работни места. Казахте също така, че това включва и държавите, които се намират в момента в най-тежко положение. Вие също така говорихте и за дългосрочни инвестиции. Така първият ми въпрос е свързан с това, което казахте за малките и средни предприятия. Искам да ви запитам, предвиждате ли а, какво искате да постигнете, в, например, в Португалия във връзка с създаването на нови работни места, чрез облегчаване на финансовото време за малките и средни предприятия. Виждате, че това е един съвсем пряк въпрос. Втори ми въпрос е свързан с дългосрочните инвестиции. Казахте, че ролята на ЕИБ е не да реши проблема с дефицита, а да финансира дългосрочни проекти. Можете ли да бъдете по-конкретен? Какви дългосрочни проекти имате предвид, например, в Португалия? Един малко по-общ въпрос. Мога ли е, да запитам. Комисарът каза, че банката ЕИБ работи в тясно сътрудничество с ЕЦБ. И а, как може да се съчете тази идея за инвестиции, генериране на нови работни места, финансиране на малки и средни предприятия с ролята на Централната, Европейската Централна банка, а, както, например, това става в Португалия, където е съвсем очевидно това, което се случва, случва е загуба на работни места с всеки изминал ден. Това означава ли, че Е и Б, ще се намеси да реши и да коригира нанесените щети от ЕЦБ? Не виждам как може да се съчетаят тези две неща. Благодаря, уважаеми колега. Това беше първия кръг е, на изказвания и сега искам да предложа на комисара Рен, който трябва да ни напусне в 10 часа. Е, първо да започне да отговаря, след това господин Хойер ще отговори на останалите въпроси. Господин комисар, имате думата. Много ви благодаря за много уместните и важни коментари и въпроси. Ще се опитам да отговоря до в максимална степен. Ще групирам някои от въпросите, които се припокриваха. Ще започна с въпроса на господин Фернандес по конкретния въпрос за финансовите инструменти Виждаме, че що се отнася до финансирането на економическите реформи и фискалните корекции, които се подкрепят от държавите в еврозоната, от Европейския съюз и от Международния валутен фонд. Това се прави първо в страните от еврозоната чрез е, Европейския механизъм за стабилност. Що се отнася до увеличението на капитала на ЕИБ, аз виждам това като инструмент, който може да подкрепи предоставянето на повече инвестиционно финансиране в повечето държави на Европейския съюз. Увеличението на капитала с повече от 10 милиарда евро, както казах преди, това дава възможност за 40% увеличение на обема на а, капитала, който може да се отпуска като заем. Това беше договорено на Европейски съвет миналата година от всички държави на Европейския съюз, отчитайки най-вече потребностите на уязвимите страни. Виждам, че е по-добре да се използват добре изпробваните механизми на Европейската инвестиционна банка, с нейния ефикасен и ефективен оперативен капацитет чрез увеличаване на обема за отпускане на заеми. Ще има по-голям обем и ще са необходими нови инструменти в допълнение към това, което беше обсъждано за достъпа до финансиране на малките и средни предприятия. Това е обект на обсъждания, които в момента се провеждат между комисията ЕИБ и ЕЦБ. Е По въпроса на госпожа Кардия, във връзка с доклад, изготвен от парламента, във връзка с, с регулаторните проблеми, свързани с, с инвестициите. Вие сте права, че трябва да разглеждаме регулаторните аспекти много внимателно, за да може да улесним дългосрочните инвестиции в Европа. Това е част от дебата който започнахме с Зелената книга за дългосрочното финансиране и инвестиции в което колегата ми Мишел Барние изигра много важна роля. Това е свързано и с регулаторното измерение в контекста на общата работа за подобряване на дългосрочното финансиране в Европа. Мога да кажа, че дебата в Банковия съюз е много важен в този контекст – защо? Защото ако сравните Европейския съюз с Съединените щати по време на кризата, поне едно нещо, което беше правилно направено от щатите, те ем, е, подобриха финансовите корективни мерки в, още в 2008-2009 година, което подобри растежа и работната заедост, докато ние все още трябва да приключим с преструктурирането и рекапитализацията на банковия сектор. Именно за това трябва да разглеждаме всички аспекти на финансовата система на Европа, тогава когато приключваме работата си по създаването на един здрав и а, е, устойчив а, е, банков сектор. Това не означава да се спасяват а, е, банки, а да се възстанови доверието в Европейския банков сектор за а, подобряване на устойчивия растеж. Господин Йоран Фермер говори за инвестициите. Аз съм напълно съгласен с вас, че няма магическо решение на този въпрос, независимо чрез структурни реформи или чрез повишени инвестиции. Трябва да работим на всички фронтове. Необходими са структурни реформи, за да се отключи потенциала за растеж а, за създаване на работни места, за инвестиции, както много добре вие посочихте, това беше спънката през последните години. Трябва обаче да кажа във връзка с първото десетилетие на нашето хилядолетие, от около 2000-та до около 2008-та година много капитал се вливаше в Европа и капиталовите потоци потоци често отиваха в държави, които в момента са държави в дефицити. По една или по друга причина тези капиталови потоци не винаги се използваха по най-ефективния начин. А, даже те до известна степен допринесоха за кредитния бум и за съжаление ние сега в момента плащаме за това. Има значима финансова фрагментация в европейския банковия сектор с отпускане на заеми за предприятия, за търговски дружества и домакинства в Европа. Именно за това и по тази причина трябва да продължим да се опитваме да спираме тази финансова фрагментация, включително и чрез конкретни мерки, засягащи предимно малките и средните предприятия, защото в економическата история няма а, примери, в които да има растеж на базата на кредити европейската економика трябва да се оздрави от проблемите, които в момент, от, от които страда в момента. Имаше няколко други въпроси, към които ще се върна. Отчасти отговорих на някои от тях. За съжаление, имам а, ангажимент в комисията, който беше поет преди да приема вашата комисия. Това е за задълбочаването на економически и валутния съюз. И след 8 минути аз трябва да отида. Съжалявам, трябва да ви напусна. И ам, се надявам, че вие ще продължите и ще получите отговорите от господин Хойер. Председателя, благодаря господин комисар. Ние. А, е, отчитаме, че проблем номер едно на Европейския съюз и на държавите членки през е, последните 10 е, на години не е липсата на финансиране. Имаше финансови потоци, но има а, случаи, в които тези средства бяха зле инвестирани, създаде се спекулативна економика и ние също така решаваме кризата чрез а, изолиране на националните пазари. Всички а, усилия, които се правят от Банковия съюз, са предназначени а, да се открият тези пазари, които не трябваше да бъдат е, национални финансови пазари и наличните финансови ресурси да бъдат инвестирани в реалната економика. Много ви благодаря, господин комисар. И така, сега ви предлагам, е, ако. А, се съгласи господин Хойер, да дадем думата на още трима колеги, които имат въпроси, той след това да отговори на всички. Сега искам да дам думата на госпожа Херцог за нейния въпрос. Е, извинявайте, е, много се радвам, че се срещам с господин Хоер. Мисля, че проведохме много полезна дискусия в пленарната зала през март. Първи ми въпрос е свързан с това, което каза Йоран, въпроса за привличането на инвестиции, това, което правим за малките и средни предприятия и за цифровизацията. Ние се опитваме да привличаме инвестиции, които не идват. И искам да добавя също така, че трябва да предизвикаме инвестиции в работната заетост и растежа при това устойчиви инвестиции. Втори ми въпрос на мен много ми хареса вашето изказване, че ЕИБ е за 2070-те държави, а не само за еврозоната. Но самия факт, че вие го споменавате, очертава, че има проблем. За мен ще бъде много интересно да чуя какво ще направите, за да се, закри... да, за да се затвори тази пропаст. Аз идвам от Унгария, например, и когато разглеждате нашия регион, как виждате инвестициите в малките и средни средни предприятия. Повечето инвестициите са в еврозоната и въпросът ми е защо. Окончателният ми, е последният ми въпрос е мисля, че ЕИБ ще финансира Дунавската стратегия. Как виждате перспективата за Дунавската стратегия и какъв е съвета ви към банките в моята държава? Благодаря. Едит, казва председател госпожа Демартини. Благодаря, господин председател. Много съжалявам, че комисар Рен трябваше да напусне залата. Той говори за малките и средни предприятия в някои страни. В моята страна, Италия, има много малки и средни предприятия, които в момента просто умират. Пакта за стабилност ги убива всеки ден в вестниците, можем да четем за предприемачи, които дори се самоубиват, защото не само защото нямат пари да инвестират, те не могат да платят заплати на служителите си. Вземат се мерки да се преодолее предложението, но всъщност тези мерки засилват само задлъжнялостта. Всяко затворено предприятие прави именно това – 25% е вотът антиевропа в нашата страна. Знаете и изявленията на всички антиевропейци стил Найджел Фраж. Така че какво, какво може да се направи, за да на... сме сигурни, че мерките, които предприемаме, по-скоро работят добре, а не вредът на гражданите. Съжалявам, че не мога да задам този въпрос на господин комисаря. А, от друг въпрос. Инвестициите в инфраструктури. Примерно за коридор 5, коридор 24 става дума за възможно, възможностите за свързване на Роттердам с Европа все още два часа, примерно, се пътува от Милано до Генуа, което е съвсем не е чак толкова голямо разстояние. А, какво се прави за инвестиране на, в инфраструктура? Следващият оратор. Благодаря. Господин Хойер, вие отделихте голяма част от вашето изказване за това, че Европейската инвестиционна банка се обръща извън Европа. Много съм възхитена, впечатлена от вашия ангажимент и се надявам, че вие ще имате съответния мандат. В края на месеца ще е, организираме едно изслушване в Комисията за бюджетен контрол за това как може максимално да се използва европейската добавена стойност. Западните Балкани предлагат отличен пример за сливане на различни източници на финансиране, предприсъединителни програми, национални средства и средства от международни институции. Разбирам, че ще има увеличаване на средствата, на целенасочените средства, но не е ли редно да се вземат и чисто качествени мерки за подобряване на координациите с други инвеститори. Благодаря, Надежда и Вайло Калфин. Аз искам да направя няколко кратки коментара. Първо, да говоря в духа на господин Хойер за това колко е важен тройния рейтинга 3А на банката в подобни тежки финансови времена, много е важно Европейския съюз да поддържа ЕИБ като банка с най-добри рейтинг. Увеличаването на капитала е много добра идея, защото повишава именно реномето на банката и отговаря и всичко, което ние задаваме в момента като въпроси на господин председателят, не може да се случи, ако банката няма съответните капиталова адекватност. Същевременно, господин Оли Рен току-що напусна залата, но ние е, като че ли малко застрашаваме допълняемостта на е, европейския бюджет и средствата на ЕИБ, защото в следващата финансова рамка отново се опитваме да заместиме липсата на достатъчно публични е, средства в европейския бюджет с средства и инструменти от ЕИБ. Това може да се прави до известна степен, но инвестиране и кредитиране от ЕИБ не може да замести необходимостта от средства на общностно ниво. И мога да кажа кои са факторите, които поставят тези допълняемост под риск. Финансирането, европейския семестър, съфинансирането за публични а, проекти с публични средства ще бъде много затруднено в следващата финансова гради, годин, е, рамка. Мога да ви кажа, че националните средства за съфинансиране следва да бъдат е, отчитани, когато се отчитат съответните коефициенти в европейското полугодие. В противен случай ще имаме огромни проблеми с това, че средствата не се изразходват ефективно и няма съответното национално съфинансиране. Второ, макроекономическите условия и рисковете за европейското бюджетно финансиране. Тези условия ще намалят много готовността на финансовите институции да финансират проекти, особено ако са застрашени европейските плащания. Така че трябва, независимо от изискванията Европейската Централна инвестиционна банка да се намесва, този риск е, трудно може да бъде избегнат когато ние ангажираме повече европейски средства в това отношение, ние всъщност създаваме рискове именно за Европейската инвестиционна банка и националните инвестиционни банки. И накрая инструмента свързване на Европа. един милиард падна сумата за финансиране на тези проекти, което е далеч под е, каквито и да било стандарти за адекватно финансиране на подобни инвестиции. Искам да попитам какво възнамерява ЕИБ да направи, за да компенсира е, тази липса на средства. Е, лично се боя, че няма кой знае какво да се направи за компенсиране. Трябва да се търси все пак начин да се стимулират инвестиции. Съвсем накратко искам да поздравя банката и политиката им за специални инструменти за борба с климатични промени, за подкрепа на малки и средни предприятия. Комисар Лен смята, че това все още е приоритет, т.е. да се обърне банката към МСП. Инструмента Джереми се оказа много удачен в ред страни членки и той даде достъп на МСП до кредитиране. Също искам да спомена отличната работа на ЕИБ е, за е, създаване на платформи за съчетано използване на публични средства и средства от други донори за публични проекти. Смятам, че в следващия външен мандат на банката това ще е един основен инструмент. А за именно този външен мандат на банката ние съвсем ясно чухме посланието на господин председателят Хоер. Боя се, че парламента не може да направи нищо преди комисията да даде е, предложение за следващия външен мандат на банката и като се има предвид колко време се остава, остава на нашия парламент да работи до следващите избори, смятам, че е много е, належащо комисията да подаде вече предложението, за да можем ние да работим по него. Ние съвсем наскоро удължихме съществуващия мандат, но и чакаме сега предложението на комисията и това ни състава напрежение по отношение на графика. И е, накрая искам да абсолютно се съглася и да повторя думите на господин Хоер, че е, урязването на средства по един общ, с един общ процент, всъщност намалява добавената стойност от използване на тези средства, защото когато намаляваме средства, свързани с кофинансиране, е, губиме време и губиме възможности да се използват е, други средства. Ако е, се правят намаления, трябва да е напълно ясно те как ще се отрасят като цяло. Господин Ферера, накрая. Muito господин президент. Благодаря, господин председател. Falou-se na questão do acesso das pequenas e médias. два кратки въпроса имам. Е, говорите за достъпа до кредитиране е, за МСП. Става дума за заеми от ЕИБ. Е Но Съществува а, проблем а, с, в а, сектора на кооперативите, защото в някои страни членки този кооперативен сектор е много активен а, и в производството, и в а, услугите, а, в, дори в а, предоставяне и строеж на жилища и в, обла... в областта на услугите. Тоест, а, в кооператив сектора на в кооперативния сектор има сериозни затруднения за достъп до кредитиране. А в миналото е, много се дискутираше до каква степен кооперативи е, могат е, да се обърнат за кредитиране към ЕИБ за конкретни проекти. Примерно жилищни кооперации, които имат желание да реновират сгради в градска среда, е един пример, има и много други. Та въпрос е какво счита е и Б по този въпрос? Може ли кооперативи да се обръщат за финансиране в бъдеще към вас? И втори въпрос. Пилатните проекти с съответните финансиращи облигации – кои проекти в момента вече действат, какви са сумите, които са отделени за тях, в кои страни се разработват тези проекти. Това са моите въпроси. Благодаря. Председателят. Благодаря, господин председател. Видяхте колко много въпроси поради вашите изказване. Заповядайте. Благодаря. Имаше и въпроси, и коментари. Разбира се, даже мога да кажа, че се чувствам малко е, фрустриран. Защото не мога да отговоря на всеки един е, въпрос подробно, така както вие, бих, вие бихте очаквали. Е, радвам се, че бяха толкова конкретни въпросите, но те изискват цитиране на числа, на статистика които не във всеки случай мога да цитирам. Но ще използвам тази възможност, дами и господа, да, изпол... да ви представя на нашия нов постоянен представител Бен Кнапен, тук в Брюксел. Той ви е познат, защото беше министър в Нидерландия по европейските въпроси. Ето защо е познат на институциите, често е комуникирал и е идвал, особено тук в Европейския парламент. Така че по-конкретната информация, статистиката, която изисквате, ще ви бъде предоставена от него. Първият въпрос на господин Фернандес беше доста интересен, защото показва, че нямаме синхронизация между многодишната финансова рамка и КОП. Banks statutes provide for a three-year corporate operational plan, which is... Този корпоративен оперативен план или КОП е на 3 годишна база, за разлика от 7 годишната многодишна финансова рамка. 7 годишните периоди. Това обаче не е сериозен недостатък. Надявам се все пак кризата да не е с продължителност 7 години. Ето защо а, този по-кратък период ни дава възможност да навигираме, да реагираме малко по-гъвкаво. Многогодишната финансова рамка обаче е много важна изходна а, схема за нас, защото банката, основен нейн принцип е, че за да сме силни на пазара, трябва да съчетаваме нашите възможности, да ги съчетаваме както между инструменти, така и възможностите, които ни предоставя комисията. И има един трети елемент, който също е в отговор на някои от зададените въпроси. Ние също така съчетаваме и с нашите консултативни роли. Преди години, когато влезнах в банката, бях наистина впечатлен от качеството на хората, които работят там, експертизата в областта на науката и инженерството. Това ни даде възможност да бъдем част от генерирането на идеи за проекти, освен част от финансирането и осъществяването им. И тук идвам до друг един въпрос, който зададахте. Има ли такива проекти в Европа? Банката се опитва да бъде все по-активна в разработването на проекти, проекти и идеи, защото иначе можем да се натъкнем на трудности. И разбира се, че имаме и лош опит. Нека бъдем откровени. В много от тези случаи, които споменахте, ето, например, споменахте за а, летищата, които не се използват. В крайна сметка проблема не е при банката, защото банката добре се защитава. Това е основен принцип на банкирането, който винаги, който винаги стои. Но ако имаме публично-частно партньорство, което не е чак толкова стабилно и в крайна сметка се основава на пътнико поток, който не е реалистичен, това публично-частно партньорство води до увеличаване на държавния дълг в крайна сметка. Така че имаме много деликатни въпроси, които, а, които налагат наистина тази а, а, консервативност на спазването на принципите да я правят толкова важна. Преди няколко години, както споменахте, бяха разработени някои от финансовите инструменти с идея за финансовите инструменти финансовите перспективи в Европа. Джерами, Джесика, всички тези инструменти доказаха своята важност. Точно както, например, един инструмент, който може да бъде разширен, защото води до много сериозно разширяване на освояването на европейските а, средства. Не мога да ви дам точните а, количества. А, това е на въпроса, който зададахте като процент, какво представляват тези инструменти за, от а, увеличение капитал. По проектните облигации е един общ коментар. 230 милиона първоначалния капитал не отразява наистина ентусиазма за този нов инструмент. Така че ние а, се опитваме да се погрижим съвсем малко, доколкото е възможно в, нови, в стария бюджет, но основните средства ще бъдат в новия бюджет. Към момента сме поставени в много деликатна ситуация. Трябва този нов инструмент да бъде успех на пазара. Наложително е да не разчитаме на а, необосновани идеи. В крайна сметка трябва тези, които създават а, проекта и инструмента, да се погрижат той да удържи на теста на пазара. Това е един проект с много амбиция и не трябва а, да се дискредитира този нов инструмент. Ето защо комисията е много внимателна и не добавя допълнителни е, рискове към първоначалните примери за проектни облигации. Концентрираме се на няколко проекта в началото, само няколко в началото, които а, е, могат да се разглеждат като сравнително безопасни. Смятам, че това е правилният подход. Това не означава обаче те да се скрият само в а, е, Белгия, Нидерландия, Норвегия Разглеждаме, разбира се, проекти в източни и а, южни държави, но наистина те, много е важно, много е наложително първите проекти да бъдат успешни. И а, в крайна сметка а, пазара е по-широк. Много сме амбициозни, сериозно работим заедно с комисията и то с пълна пара. Словения. Както казах, не мога да ви дам точните суми, но ще спомена няколко момента. Всичко, което правим в Словения, е в съответствие с решенията на комисията. Има някои решения, които много добре ще се приемат според мен от Европейския парламент. Например, създаването в Банка и Кришко на 130 билиона електроцентрала и а, подкрепа за съществуващата инфраструктура за а, газ и защита на околната среда, генериране на енергийни а, спестявания заедно с Екофонд Словения. Мога да а, спомена и още дейности, но това е един съвсем общ поглед. В писмен вид мога да предоставя допълнителна информация. Има ли достатъчно проекти, беше зададен въпрос. Не само заради обема, но и заради качеството на проекта определят, са определящи за позицията на банката на пазара. Това е определящо и за а, привлекателността на нашите заеми. Тройно А не е някакъв фетиш, това е а, действително рейтинг, който определя доколко привлекателни са нашите заеми за получатели. Два а, проблема има в Европа, според мен. На първо място фрагментацията на пазара, раздробяването му и трябва наистина да решим този въпрос, трябва да подходим към него внимателно. И на второ място, младежката безработица. И в двете области ние сме се опитали да много обстойно да разгледаме дейностите на банката, така че да се включим винаги, когато е възможно, по всякакъв възможен начин. Големият въпрос обаче е кой какво върши. И тук не споделям коментара на госпожа Десуза за Европейската централна банка. А, разбира се, сътрудничам си, но не е моя работа да коментирам а, това, което те правят. Всеки има своите задължения и обхват на дейността. И тук а, препращам към други въпроси, които а, бяха зададени. Европейската инвестиционна банка не е последен източник на средства, кредитор от последна инстанция. И комисията, и парламента, съвета, Европейската инвестиционна или Централна банка, всеки трябва да разглежда своят обхват на дейности и задължения и да допринася за най-доброто възможно съчетаване и синергия между дейностите. Смятам, че привлекателността на частните и други средства за финансирането на инфраструктурата в Европа а, представлява голям успех. Дори европейските институции не са единствените, които са на този пазар. Има най-различни други институции, международни а, фондове и средства, които са в този пазар фонда за, за финансиране и стабилност и така нататък. Наистина е много важна инфраструктурата за а, нововведенията, за иновациите, също за целите свързани с климата, енергийната ефективност. Всички тези цели могат да бъдат постигнати единствено с привличане на повече инструменти, на повече средства. И това се постига с повече инвестиции, с повече а, инструменти. Наистина, а, проектните облигации, много интересна тема. А, наскоро участвах в конференция във Вашингтон. Колко често някои невинни, да ги наречем инвеститори, които нищо общо още нямат все още в Европейския съюз, задават веднага въпроса какво представляват тези проектни е, облигации, дали това няма да е нещо интересно за моят пенсионен фонд. Така че, ако си свършим добре работата, смятам, че наистина можем да постигнем много с проектните облигации, убеден съм. И е, разбира се, много е важно да няма допълнителни е, балони, да не се създават балони. Дунавската стратегия ще ви запозная с настоящото състояние на нещата. Не е окоръжаващо във всеки един момент. Понякога ми се иска наистина от държавите членки да има още повече желание. Силно е лидерството на нашия вице-председател. Харесва ни идеята, видяли сме големите примери в Адриатическо море, в Средиземноморието, Балтийско море също чудесен опит и смятам, че Дунавската стратегия може да бъде следващия пример в тази посока, но а, към момента виждам по-скоро планове, отколкото реалност, така че нека работим заедно. Господин Мартини много ясно каза, рискуваме големия европейски проект, ако не постигнем успех – при организирането на достъпа до финансиране за предприятия, което, които биха имали голям международен успех. Италия е голям, много добър пример за това. Там има предприятия, които обаче не получават достъп до финансиране и това е проблем, защото, да речем, са на 5 км от тиролската граница, от грешната страна на тази граница. Ето защо ние работим толкова ангажирано по този въпрос. Мадам Тески зададе въпрос за координацията с други финансиращи институции. Това беше въпрос на госпожа Нейнски. региони в Европа, с които си сътрудничим и винаги сме сътрудничали добре, защото постигаме съгласие по стандартите и процедурите. И когато сме се съгласили да имаме взаимно признаване, финансовите проверки на различните институции, това ни улеснява, защото иначе а, бихме имали много сериозен бюрократичен проблем при координацията на международните финансови институции, но смятам, че сме на добър път. Благодаря на господин Калфин за много полезните бележки и също въпроса за а, тройното А като рейтинг. Както вече казах, това не е фетиш за нас, но ако загубим тази, това високо признание от страна на пазара, което се изразява и от а, тройното А, просто бихме били по-скъпи. И това ще се почувства най-много и най-силно в държавите, които най-много имат нужда от ЕИБ в момента. Ето защо ние обсъждаме в момента и с а, рейтинговите агенции и това е а, ясно. А, много от вашите държави, вашите а, ста, заинтересовани страни в тази област а, нямат тройно А. Латвия беше един много ясен сигнал, който не беше очакван, защото в, а, по време на криза при намалени бюджети не се очакваше наистина такова а, увеличение на 1,7 в а, Италия или съответните суми във Франция, в Белгия и така нататък. Това беше много ясен символ на подкрепата. На второ място, качеството на дейностите. Една от основните ни задачи в управлението на банката е да се защитим срещу това да чуваме, да ни се представят лоши проекти. И след това, тъй като си сътрудничим толкова тясно с Европейската комисия, остава въпроса за европейския бюджет. Не сме а, достатъчно разглеждали а, потенциала, но не се шокирайте сега. А, в момент, до момента банката не е регистрирала селско-стопанския сектор. Така че би могло да има интересни проекти и си струва да помисли в тази посока. По подобен начин и Европейски социален фонд. Когато говорим за заетост или безработица, наистина трябва да говорим и за социалните измерения от бюджета на комисията, а, обучението, Еразмус за всички, например, всички тези идеи, може да се, да се върви в тази посока а, може би отивам твърде на, а, далеч, защото хората от банката сега се страхуват къде отива в своето изказване техния председател. Компенсацията на бюджетните средства, това няма да бъде възможно. Към следващия въпрос преминавам. Ако разгледаме бюджета на комисаря Круз, това е нещо, което няма как да се компенсира от банката. Можем, разбира се, да предоставим, доколкото е възможно, лостови гаранции от някакъв тип, но европейския бюджет е в добри ръце и съм доста оптимистично настроен, защото комисията видя измерението свързано с вътрешното отдаване и смятам, че ще имаме и по- добри решения от първото предложение, но и по този въпрос, както и по други, Европейския парламент е най-добрия ни съюзник и аз разчитам на него. Въпросът за кооперативите. Трябва да бъдем много отворени и да разграничаваме, защото имаме правно основание, което много се разграничава, различава в различните държави членки. И когато стигнем до жилищното настояване, веднага виждам проблем на хоризонта. В много държави членки, включително най-напредналите, ще има а, проблем с жилищното а, настаняване и жилищния сектор в обозримото бъдеще, така че трябва концептуално да а, разгледаме този въпрос и аз съм доста отворен от това, а, към, към тази тема вътрешно в банката. Господин председател, смятам, че не успях да покрия всичко, което а, а, се очакваше от мен, но съм готов а, останащите въпроси да ги а, разгледам в а, писмен вид. За пети път идвам в а, Европейския парламент тази година. Обещавам да продължа да идвам. Много благодаря, господин председател. Тази размяна на мнения беше изключително важна за нас в един много важен момент, в който се договарят и се надяваме, че постигнем решение за по бюджетната рамка и се обсъжда това, което ще може да направи Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви много. Mes chers collègues, alors, nous... Уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред и ви предлагам да разгледаме заедно точки 5, 6, 7, 8 и 9 на дневния ни ред, в които се говори за разглеждането на на бюджет 1, 2 и 3 във връзка с многогодишната финансова рамка. Малко информация за а, връзката, а, за срещата на върха, която ще се състои, ние е, ще предложим член 324 на договора за функционирането на Европейския съюз да бъде приложен, за да се деблокира застоя в преговорите с Европейската комисия. Вие си спомняте проблема, с който се сблъскахме след резолюцията, която беше гласувана от парламента на 13 март, ние настоявахме и продължаваме да настояваме на това, че никакво а, а, споразумение не може да се постигне, ако не регламентираме удовлетворително в съгласие с договора и в съгласие с а, изискванията и потребностите. Ние бихме се ангажирали с, с договорите, да може да от да, да можем да решим проблемите още от 2013 година, като се има предвид поетите ангажименти от трите институции, най-вече от а, а, съвета а, по втората декларация във връзка с бюджета за 2013 година, т.е. да се види какво ще се прави с коригиращия бюджет номер 2. Споразумението от снощи доведе до едно съгласие по процедурата. Една важна концесия, която беше постигната от съвета, се състоеше в това да се предложи да се открият веднага в, което означава след Екофин от следващата седмица 7, 7 милиарда които са на разположение на Европейската комисия за коригиращия бюджет номер 2. Същевременно съвета да се поеме ангажимент и по един втори транш и така, че позицията на съвета всъщност а, посочи, че а, е, по време на ирландското председателство не можем да се ангажираме с 11 милиарда, но имаме намерение да продължаваме тези преговори за плащанията и за да ви покажем нашата решителност и решимост да стигнем колкото е възможно по-далече, колкото е възможно по-скоро. Ние сме съгласни с първия транш. Значи отговора 11,2 е е, е, милиарда. Това не се разбира, това не е едно също както 7,3, т.е. това ще бъде първи транш и ще има втори транш малко по-късно. За нас като парламент въпросът се състои в това, че ще има втори транш, но колко и кога. И на тази база ние разработихме графика както следва. Следваме нещо като пинг-понг. На базата на постигнатото вчера съгласие, днес тук обсъждаме в бюджетната комисия. Имаме си дневен ред и решихме да обсъдим тази сутрин и заедно трите проекто коригиращи бюджети. Е, е, най-важен от тях е номер 2, номер 3 всъщност улеснява съгласието по номер 2. Номер 1 е бюджет с много малък бюджет 600 милиона. Това се отнася до присъединяването на Харватия, и а, това нашия докладчик ни предостави проекто доклада, който ще обсъдим и който ще го подложим на гласуване. Това ще бъде политическо гласуване, показателно, индикативно. На този етап обаче той няма юридическа сила, защото, както знаете, според бюджетната процедура, а, юридическия вод на парламента на наше ниво, на нашата комисия, след това на пленарно заседание, не може да се проведе. А, може да се проведе само след предварителния бюджет и предварителното гласуване и а, приемането на бюджета. Но това е индикативен политически вод. А, като идеята ще бъде парламента да подкрепи тези три коригиращи проекто бюджета и да утвърди позицията на комисията и а, да може да се приеме веднага а, този проект и да се направи всичко, което е по силите на парламента за постигане на съгласие и приемане от съвета. Това ще бъде възможност за нас да покажем, че това, което е важно за нас, по-специално във връзка с втория коригиращ проекто бюджета, да имаме максимално прецизна гаранция в края на годината. Допълнителната сума до 11,2 милиарда да бъде на наше разположение и а, в от страната на парламента ние смятаме, че става дума за управление на програми и на кредити, т.е. да се регулира управлението от страна на комисията и на управляващите органи. И това трябва да направим ние, разбира се, при максимално съгласие в бюджетната комисия. Утре, както знаете, се провежда Корепер. Той е сезиран на базата на позицията от комисията по бюджета вчера. Това всъщност е за 7,3 милиарда, има позиция, има декларация за втория транш. Така, както обаче беше формулиран текста от вчера, това не е достатъчно и отново влизаме в режим пинг-понг. Изразява се воля да се подкрепи Европейската комисия, ако а, значи да, да има два транша. Ние сме отворени на това решение на съвета, но очакваме това, което ще се случи утре в Корепер, като съвсем точно а, искаме да ни се покаже какво ще бъде втория транш. Това не е ясно в проекто декларацията, която излезе вчера от Комисията по бюджета. След това, на следващия понеделник, може да проведем първия а, триалог по многогодишната финансова рамка, по дневен ред, който ще включи всички точки, включени от парламента в своята резолюция от 13 март, което всъщност е в отговор на съвета от 8 е, февруари. Във вторник, 14 май, ще се проведе Екофин с, с Основен, основна тема е кофин бюджет. Това ще бъде много важен момент и за комисията по бюджета, за представителите на съвета и за представителите на комисията. Това ще бъде наистина ключов момент, защото това ще бъде, разбира се, възможност за Екофин да потвърди числата, които излизат от Корепер, именно първият транш от 7 милиарда и 300 милиона. Това ще бъде възможност Екофин да подскаже, че при разпределянето на тези 7,3 милиарда се отчитат приоритетите на парламента. Джовани, нашия докладчик, ще настоява на това не само за сумата, но и за приоритетите които трябва да бъдат взети предвид. Приоритетите на парламента. Това е добро ниво. А сега преминаваме към политическото равнище където естествено трябва да се отчитат приоритетите на парламента, както беше направено миналата година за коригиращия бюджет за 2012 година с 6 8 милиарда допълнителни евро. И сега сумата е 7,3 милиарда. И Екофин ще даде възможност на ирландското председателство да провери дали има а, достатъчно мнозинство, квалифицирано мнозинство от държави членки, за да може да се стигне и да се извърши и втория транш. А, датата не е фиксирана, но сумата е фиксирана. Вчера ни казах от Ирландското председателство, че не могат да се ангажират с 11 милиарда. Добре, ние отчетохме. Следващата седмица ще се проведе Екофин и там е мястото Имайки предвид поети ангажимент за а, многогодишна финансова рамка, да се провери дали има квалифицирано мнозинство, за да се стигне до 11 милиарда. Това ще го видим. И аз го казвам, казвам го публично. А, когато говоря публично, всички слушат. Ние няма да приемем това, което ни казва днес да а, не се отчете а, утре в Корепер и следващата седмица в Екофин. Ако това, което проистече от Екофин, ам, е изцяло объркано във връзка с втория транш. Преговорите в трилога, които ще започнат в понеделник, ще бъдат веднага преустановени времено, и това е пинг-понг. Ние подаваме топката днес. Утре Корепер връща. В понеделник се срещаме за по първата среща за МФР в следващия ден се получава основния отговор на политическо равнище на министрите по бюджетите в Екофин. Тогава отново е пинг-понг, но тогава ще се прекрати този пинг-понг с, ако намерим споразумение по международната финансова, по многогодишната финансова рамка и по баланс. Но е абсолютно важно да има споразумение за 11 допълнителни милиарда за 2013 година. В противен случай ние няма да дадем съгласието си по многогодишната финансова рамка. Така нещата са ясни. Именно по този начин, в този дух предлагаме да се ангажираме в следващите стъпки от днес нататък с преговори в две писти. От една страна плащане в два етапа. Първи транш плащаме веднага на 7,3 милиарда и а, още един транш с втори проекто бюджет, който ще бъде прият, но ние имаме а, необходимост да постигнем съгласие, а, колкото е възможно по-бързо преди а, приключването на ирландското председателство. И естествено, ирландското председателство трябва да упражни натиск в съвета да се постигне квалифицирано мнозинство за поемане на политически ангажименти. Именно това беше решено вчера. Аз предлагам на нашия докладчик Джовани да ни представи подробностите за това как той вижда размяната на мнение тази сутрин и така, Джовани, имаш думата. Grazie <clears throat> Presidente su questa e per questa completa presentazione. Благодаря, господин председател, за толкова изчерпателното представяне на процедурата от вчера. в групата на високо ниво. Много е, положителен принос имаше за решаването на проблемите с е, бюджета. Ще ви представя нещата в две части. Първо, е, коригиращ бюджет едно е напълно различен от останалите два. Те са тясно свързани и трябва да бъдат разгледани заедно. Така че първо ще разгледам коригиращ бюджет едно. Ще ви дам представа и за това как се очертаха подсъединени в дискусиите. Коригираш бюджет едно, определено има политическа стойност, в смисъл, че той има отношение към разширяването на Европейския съюз с 28 8 член. Предложението на комисията за този бюджет, за този коригиращ бюджет за второто полугодие на тази година, очертава едно увеличение, съвсем ясно увеличение за плащане, 655 милиона в а, ангажименти. Интеринституционалното споразумение предвижда преразглеждане на многодишната финансова рамка в такъв смисъл. Тоест, това е един съвсем ограничен коригиращ бюджет. И ние сме наясно с позицията на съвета. Е, прият бе решение да се последва предложението на комисията да се ревизира финансовата рамка, като идеята е да се преразгледа настоящата всъщност финансова рамка. Предложението бе да се е, запазят ангажиментите такива каквито са и ясно да се намалят средствата по функция 5. В момента, днес ще гласуваме индикативно по това с цел да се поддържа между институционалното споразумение, духът му. Е, според мен, Става дума и за политически е, цели, и за чисто технически измерения. Защото в края на краищата е, става дума за политически чувствителна тема, т.е. присъединяването на нова страна членка. И като се има предвид, че става дума за ограничени суми, включително и заплащания, е, считаме, че е, предложението на комисията следва да бъде потвърдено. Казах на колегите от комисията. Става дума за 374 милиона заплащания. Те обаче ще бъдат е, покрити до голяма степен от самата Харватия. Така че новите финансови нужди от средства са малко над 100 милиона евро. Съвсем, съвсем пренебрежимо малка сума. Знаем, че има голям проблем в плащанията за 2013 и за това имаме много силна политическа мотивация, съответния коригиращ бюджет – свързан с разширяването, да бъде прият. И искам да ви предложа комисията да гласува за проекто резолюцията, която вече ви е предоставена. Да направим едно индикативно гласуване, което ще даде политически смисъл на предложението на комисията. А, сега, коригиращи бюджети 2 и 2, и номер 2 и 3 ще ги разгледам заедно, защото коригиращ бюджет 3 е свързан с бюджет, коригиращ бюджет 2. Става дума за излишъци от предходната финансова година. Ако помните, когато одобрявахме бюджета за 2013 Излязох, имаше и декларация от председателството към парламента. Ние също излязохме със своя декларация, която подписахме. И там се коментираше е, необходимостта от коригиращ бюджет в началото на годината. То, това предложение за коригиращ бюджет е направено от комисията, именно с оглед на тази декларация. Съветът реагира с предложение 7,3 милиарда първоначални ресурси и това е стъпка в правилна посока. което поддържа и е, отношенията на доверие между трите институции. Знаете, че процесът се състои от няколко етапа а, нашия председател каза, че първо ще получим един транш и след това втори. И ние трябва да изпратим на най-високо ниво най-силното възможно послание. Става дума за взаимоотношенията между трите институции, парламента, комисията и съвета. И а, е, с цел да, да се търси одобряване на един последващ коригиращ бюджет. Това може да стане само обаче, ако бюджета покрива съответните нужди. Необходимо е да се отчитат и споделените нужди, за да не се налага да преразглеждаме е, цифрите, които се дават като предложение от комисията. Това е изключително важно, ако искаме да приключим с е, бюджета за 2013 в рамките на настоящата процедура. Е, коригиращи бюджети 2 и 3 Като се има предвид, че е, както каза и нашия председател, ще има съответни решения по тях на различни нива, включително Корапер, Рекофин и така нататък следващата седмица. Така че следващите 2-3 е, седмици трябва да има окончателно решение по целия пакет. Това, което ние можем да направим, е да направим един индикативен вод за коригиращи бюджети 2 и 3 в е, вида предложен от комисията. И е, с оглед на преговорите с, в, с съвета, този вод ще ни е, даде възможност да е, действаме по процедурата да получаваме този коригиращ бюджет на два транша и да се направи така, че втория е, транш ще покрива всички а, ангажименти за плащания. Съгласен съм с коментар... коментарите на нашия председател за коригиращ бюджет 2. нашия председател призова да подчертаем позицията си посредством вота. 7,3 милиарда е предложението на съвета за функция НОБ. б Реално, всъщност, съвета дава пари с едната ръка и ги взема с другата. Мисля, че приоритета на парламента по отношение на плащанията по функция 1, Б и 4 трябва да бъдат отчетени е, подобаващо. А тези 7,3 милиарда трябва ясно да се разбере как ще се използват. Е, така че ние искаме да е, помолим съвета да бъдат достатъчно открити и да продължат с преговорите за одобряване на коригиращия бюджет и да направи така, че информацията, включена в коригиращия бюджет, да бъде ползвана в следващите преговори за е, МФФ. Според нас е, графикът, който бе представен от е, нашия председател, т.е. тази игра на пинг-понг напред и назад, се играе с пълно, напълно съзнателно и от двете страни на масата. И когато връщаме топката, трябва да внимаваме да не я пратим в мрежата. И трябва да внимаваме и едните, и другите, да не се доближаваме твърде много до мрежата, защото в края на краищата споразумение ще се получи само ако топката минава от нашото поле в другото и обратно. Господин Калфин, според мен споразумението вчера между председателите на институциите, което вие ни представихте, ни дава възможност малко по-оптимистично да погледнем на началото на преговорите. Но, както казахте и вие самият, предстоят ред важни срещи в съвета в близкото бъдеще и се питам ирландското председателство, без да поставям под въпроса капацитета им, ми е много интересно какво могат да направят, като се има предвид с колко министри на финансите ще се сблъскат. Та ми е интересно как ще реагира съвета на 14-ти Екофин. И според мен там трябва да се направят две неща. Първо, да се е, постигне споразумение по цифрата 7,3 милиарда и второ да се съгласат с цифрата, да се стигне до 11,2. Всъщност аз не знам как всъщност първоначално се появи е, цифрата 7,3 милиарда. Не знам дали защото страните членки искаха да се ревизира 11,2 милиарда тази цифра или, т.е. намалява ли се или комисията още стои зад предложението за 2? Това е важно да се разбере. Така че Екофин трябва да даде, ще даде първия важен сигнал. След това, доколкото знам, на 21 има общ, е, среща на върха по общи въпроси. Там евентуално може да се почнат преговори по, при условие, че от е, преди 21 има благоприятни заключения от съвета, но доколкото знам, съвета до момента няма формален мандат за е, преговори по МВ, е, междуногодишна финансова рамка. Не знам, е, Корепер ли може да го направи или трябва да се мине през е, съвета по общи въпроси. Е, така че каквото, как, това, което можем да направим до следващата седмица е да започнем е, преговорите, да се споразумеем за работните е, методи, е, графика и след това да изчакаме реакцията на съвета. Разбира се, ние практически сме финализирали нашата позиция в бюджета и можем да я оповестим на съвета преди те да реш, вземат решение по мандата. Но аз лично бих е, бил много внимателен да следя каква ще е, е реакцията на съвета по вчерашното споразумение между тримата председатели. Това първо. Второ, коригиращите бюджети. Напълно съм съгласен с предложението е, за Джу... на Джовани. Коригираш бюджет едно, ние имаме съвсем ясна позиция. Можем да направим индикативно гласуване в момента, но съвета трябва да е напълно наясно, че парламента ще си е, ще се придържа към междуинституционалното споразумение и ще има преразглеждане на праговата стойност за разширяване. Това е напълно ясно. А, коригиращ бюджет 3 за излишъците мисля, че трябва да процедираме и е, с него, когато има малко повече е, яснота по коригиращ бюджет 2 е, и, е, и как ще се действа там. Едва тогава следва да, сложи, да го поставим на вод в комисията. За мене големи, така най-показателни ще бъдат заключенията на съвета на 14. Тогава можем да реагираме по коригиращите бюджети. Благодаря, Ивайло. Два коментара към този момент, за да дам възможност и на другите е, ни колеги да реагират. Първо, това, което казва Ивайло, Ирландското председателство е, няма мандат е, за. Да, обаче те мислят, че имат. Не сме ние тия, които ще им кажем нямате мандат, съвета по общи въпроси не е дал мандат. Те считат, че те имат мандат. Имат го след устни разговори по време на предходния съвет по общи въпроси. Аз смятам, че не е в наш интерес да ги задължаваме да имат писмен мандат в писмена форма. Защото този мандат определено ще бъде по-ограничителен. А по този начин си оставаме известен и те си остават известен марш за маневри при преговорите. Е, в противен случай ще е трудно да постигнем споразумение. Но за многогодишната финансова рамка Моиски Умор, който отговаря от Ирландското председателство, счита, че има мандат. Той го е казал пред е, е, предходния общ съвет, каза го и вчера. А Що се отнася обаче до плащанията, нямат мандат. И от тук е важно какво ще се случи на Екофин следващата седмица. А, коригиращ бюджет 2. В духа на всичко, което говорих до момента, т.е. духа, който преобладаваше на срещата вчера, считам, че трябва да изменим параграф 8, последният параграф от резолюцията, предложена от Йовани. Джовани. Той е, всъщност е, изготви тази обосновка преди срещата вчера. Още на срещата на координатите. На координаторите е, Цитира се съответния текст. Council adopts the Commission's proposal without any amendments. Става дума съвета да приеме предложението на комисията без изменение. Аз лично предлагам малко по-различна редакция, където е, ще го кажа на френски. Предлагаме парламента е готов да разгледа във възможно най-кратък срок позицията на съвета по коригиращ бюджет 2 доколкото съветът е готов да приеме предложенията на комисията за един или два транш. Разбирате какво, какво, за какво става дума. Значи ние индикираме, че сме готови да приемем идеята за два транша, но еди... само ако съвета се съгласи с съдържанието, т.е. с сумите, предложени от комисията. Ще ви дам текста, за да помислите и да реагирате. Други. Колеги, госпожа Сабал. Благодаря, господин председател. Искаше ми се да реагирам на казаното от господин Калфин по отношение на коригиращия бюджет номер едно трябва да запазим позицията си за изменение на финансовата рамка и казаното от другите колеги. Да, технически е възможно, но така нищо не се променя и създаваме прецедент. А, коригираш бюджет едно за Харватска, за Харватия е сравнително незначителен. Защо бихме позволили по този начин да се създава прецедент? Би било политическа грешка, според мен. Що се отнася за втория бюджет, възможно е наистина да разгледаме това, идеята за два транша, но а, това, което ме притеснява е, а, че има друг документ, друго предложение, друго писмо от съвета за три години вече. А, три години вече а, преминаваме от едно към друго. А, как можем да сме убедени, че това, което сега предлагат, ще се спази? Какви гаранции имаме, че тези 11,2 милиарда ще бъдат а, спазени този път? А, особено като знаем, че а, те няма да са достатъчни за всичко, което остава през 2012, говорим за 2013 година. Що се отнася до а, а, плащанията, без значение какво ще постигнем като съгласие накрая, важно е да се види какъв ще бъде първият от двата транша. Той трябва да се използва за а, прехвърляните от 2012 година фактурирани суми и ще има две секции за 2012 година и за оставащите от 2012 в 2013 година. И мисля, че първият транш трябва да бъде именно за това заделен. Мисля също така, че тази първа част трябва да включва приоритети. Разбирам, че държавите членки искат да, да видят първо кохезионния фонд, защото все пак това са средства, които се връщат в държавите членки. Но, както казахме миналата година, според мен категория 1 трябва да бъде разграничена, плащания за университети и така нататък. Благодаря, господин председател. Uh, Uh... Джордж Лайен има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам а, обсъждането и резултата от а, обсъждането. Смятам, че по този начин знаем как да действаме напред и също така имаме начин да осигурим един много важен политически аспект участието ни в споразумението за многогодишна финансова рамка. По отношение на първия коригиращ бюджет, смятам, че трябва да се придържаме към споразумението, което постигнахме за таваните, не трябва да се да отстъпваме по втория коригиращ бюджет. А, вие имате ли представа откъде идват тези 7,3 милиарда? А, нека да поясним а, откъде а, идва тази а, цифра, това число, като че ли от а, въздуха се появи каква е логиката, каква е обосновката му. Така че да бъде ясно дали това е първата част от коригиращия бюджет 7,3 милиарда и след това ще се ангажираме по-нататък в годината с а, втори коригиращ бюджет. Това ли е предложението? Означава ли това де-факто, че а, съвета ще приеме 11,2 като а, цифра или отново ще трябва да постигаме споразумение за втория транш. Ако може да поясните какви са резултатите от дискусията до момента. А, в а, 1А и 3 определено са областите, където искаме а, да се а, включат а, приоритетно а, средствата. Както чухме, всички тези средства ще бъдат изплатени от до май тази година до май миналата година, а, така че важното е за 2013 да има тези 7,3, съответно 11,2 милиарда. Знам, че това не е цялостната а, сума за 2013. Наистина ще има още 4-5 е, милиарда, които ще бъдат а, предвидени. Как а, обаче ще бъдат разпределени те? Благодаря, Джордж. Сега по сумата 7,3 милиарда, малко технически пояснения, кой какво знае, всъщност това е едно политическо число. Първата реалност, която трябва да се отчете, и която никой не може е, добронамерено да е, оспори. Е, това означава ли, че финансовите министри няма добра воля, но никой не може да да а, се противопостави на твърдението, че потребностите ще надвишат 11,2 милиарда. Но ако се получат веднага а, така чудотворно, като бюджетно чудо, изведнъж ще кажа, че имаме нужда от 10 милиарда. А, а, тогава тези допълнителни милиарди 200 ще бъдат върнати на бюджета. Тези 7,3 милиарда дават известно предимство. Ако първият транш а, е а, 3 милиарда, това би било обидно. Ако се кажат а, 9,5%, добре, това е близо до 11%, но 7,3% това е значително повече от половината, но се само първи транш. Всъщност, естествено, че потребностите ще надвишат 11 милиарда. Аз така тълкувам нещата. Сега Сидони има думата. Е, Kilka uwag. Chciałabym przede wszystkim wyrazić swoje... Няколко а, коментар. На първо място искам да кажа, че съм много доволна от напредъка на преговорите от вчера. Доволна съм също, че преодоляхме ситуацията на липса на диалог между нас и съвета, т.е. Определено е добър напредъка. Заедно с съвета и комисията съм доволна, че се съгласихме да работим заедно. И този тип сътрудничество е част и от Лисабонския договор, като част от преговорите по многодишната финансова рамка. И се радвам на това взаимодействие. А сега по трите коригиращи бюджета. Много съм доволна от тях. Радвам се и на а, чутото от колегата Джованис. Първия коригиращ бюджет много е политически, много ясно е, много ясен е сигнала към Харватия, че е добре дошла. Това политическо решение е също така и бюджетно. И е едно явно да за Харватия. Що се отнася до коригиращи бюджети 2 и 3? Тук говорим за планове за плащане на задълженията, които държавите имат като бюджети. Радвам се, че имаме програма за срещи, за а, взаимодействие. Това е ясен сигнал за мен. Когато говорим за осъзаемите ангажименти на държавите, имаме конкретни суми тук и съм убедена, че ще постигнем съгласие за най-добрите решения. Трудно ми е да преценя дали 7 2,3 милиарда са най-добрата възможна сума, но съм много а, убеден, че това, което господин Ламасур казва, че са достатъчно големи сумите, за да а, се справим с ограничен... ограниченията си. Беше казано, че няма как, а, няма да е възможно моментално целите суми да бъдат платени, така че имаме тези 7,3 милиарда и това, което можем да направим е съвсем обоснован план за бъдещите плащания и да видим как ще бъдат посрещнати следващите суми, които знаем, че ще дойдат. и да видим как ще се организират следващите етапи. И в заключение, радвам се на напредъка, убедена съм в докладчика и неговата готовност да дискутира всички проблеми, които могат да проистекат от преговорите. Ще се надявам и на бъдещ прогрес, напредък това, което предстои през юли. И накрая ще повтаря това, което казах в началото. Важно политическо съобщение, сигнал за Харватия е това. Политическите ни ангажименти вървят ръка за ръка за, с бюджетните ни а, алианс или на думата. Благодаря, господин председател, благодаря за поясненията. Моят колега не е тук, така че ще говоря от името на нашата политическа група. Подкрепяме гледащето на докладчика и това, което вие ни а, пояснихте. А, 7,3 милиарда откъде идват, беше зададен въпрос и аз искам да чуя и гледната точка на комисията по този въпрос. Все пак комисията предложи коригиращ бюджет за 11,2 милиарда. Как виждате тези 7,3 и отлагането? И също така, като разгледаме работния документ, който е пред нас и във вашите папки от господин Молда за оставащото, това което можем да изчислим, е, че всъщност нуждите, необходимостите са много над тези 11,2 милиарда. Ето защо ми се иска да чуя коментарите на комисията и по този въпрос. Това, което е заложено тук е всъщност доверието към а, съвета. А, според моята политическа група а, наистина беше важно през цялото това време да започнат преговорите по многодишната финансова рамка, но няма как да постигнем резултат от тези преговори, ако нямаме разбирането от страна на съвета, че трябва да се платят тези сметки. Това е една невъзможност, която трябва да бъде преодоляна и следвайки стратегията, която вие описахте от страна на парламента, всъщност Европейския парламент показва много добра воля. Искам да се извиня пред координатора на групата, че на ЕНП не забелязах, че иска думата. Моя е вината. Салвадор, имаш думата. Но, президенте, я, я han expresado Благодаря, господин председател, наистина няма никакъв проблем, защото останалите вече изразиха моите гледаща, така че нямам нищо против да преминем към, а, следваш, към гласуването. Алда има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук сме изправени пред една трудност, която вече беше разпозната 11,2 милиарда евро, които се предлагат от комисията за този коригиращ бюджет 2, са недостатъчни. Всъщност, за няколко като проблем, програми може да се стигне до 17,2 милиарда и това е според работния документ, който е раздаден за днешното заседание. И от тук въпросът, който аз ще задам е какво може да ни накара да вярваме, че дори и да освободи 7 2,3 милиарда съвета следващата седмица, какво изобщо може да ни накара да вярваме, че останалата сума ще бъде а, освободена и, и кога? Много голяма несигурност има и а, е огромен риск следващия транш, втория транш или е, както би го нарекла както вие всъщност, господин председател, казахте, го нарекохте потенциалния, евентуалния втори транш, може никога да не се появи. Това е огромен риск. Говорихме за изчисленията на държавите членки, на комисията, за това, което остава да бъде платено до края на годината. И затова искам да попитам комисията дали и кога смята, че тези а, конкретни прогнозни а, суми могат, а, кога би се очаквало да бъдат съобщени. Има държави членки, които наистина е нужно да им бъдат възстановени очаквани поети задължения имаме и съответната сума, която позволява да таваните, определени в многодишна финансова рамка, но ние сме наясно, че поетите задължения ще преминат много над тази сума. Но какво може да ни каже комисията за конкретни прогнозни резултати за 2013? Юта Халк има думата. Благодаря. На първо място всички ние, които сме тук, се придържахме към това, което предложи комисията при коригиращи бюджети 1, 2 и 3. И както ни информира Ален а, за а, вчерашните преговори, Ирландското председателство е предложило коригираш бюджет 2 да бъде платен на два транша. Трите председатели, които са и всички, които са били на заседанието, са разделили сумата на 7,3 милиарда плюс останалата част 3,9 за да станат заедно 11,2 милиарда. Елен каза, че приоритетите на Европейския парламент също трябва да бъдат покрити по този начин още от първия транш. Мисля, че е важно да си дадем сметка, че ако ще имаме а, някакво индикативно гласуване, ориентационно за, комисията, за предложението в комисията, трябва много ясно да кажем, че съдържанието на тези е, суми трябва да бъде прието от съвета и в съответните два транша. И тук отговарям на въпроса на Джордж за това какво ще представлява втория транш, е, при положение, че ние сме пояснили първия. Тоест, трябва да имаме един коригиращ бюджет, който да бъде осъществен с два транша. Ален каза, че първия транш трябва да е достатъчно голям, за да може да бъдат поети задълженията, но също така да е достатъчно голям, да не е толкова голям, за да не може след това съвета да ни каже, ами вече бяха а, разходвани тези а, средства и те са достатъчно много. Така че да е ясно, че ако съвета иска да осъществи този бюджет в а, два транша, а, то да не може да се отдръпне от вече поети задължения. Това е което аз разбирам от разказаното за преговорите. Ирландското а, председателство вече предложи 7,3 като политическа а, цифра. Някои искаха да се намали за, до 5, други дори искаха под 3 да падне, но явно няма готовност от страна съвета да се влезне в реални преговори с нас, макар ние да сме готови на този подход от два транша. трябва да имаме възможност да кажем какво искаме е, конкретно от съвета, а не просто един или два транша. Но ако преминем нататък, трябва наистина да сме наясно с позицията си. Господин Рахо има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото мисля, че всичко важно вече беше казано и мога да се съглася с всичко казано. Въпреки това обаче искам да благодаря на докладчика и да го поздравя, както и всички, които са работили с него, защото ние сме на прав път. Точно това трябва да направим. Искам да се възползвам също така от това, че съм взел думата, да подчертая, че ако се ангажираме в играта на пинг-понг, би трябвало да сме сигурни никой е от играчите да не спечели, като се приближава твърде много до мрежата, тъй като това би било голям риск. Във връзка с тези 11,2 милиарда за неплатените разходи за 12 и 13 година. Вие казахте, че ако в крайна сметка са необходими малко, повече, малко по-малко, извинете, от 11,2 милиарда, надвишената сума ще бъде върната, но Доколкото разбираме, някои от хазните на някои държави членки вече са празни и идеята, а, че ще се върнат някакви средства е малко утешение. Сега по точка 8 бих искал да получа текст в писмена форма, за да мога да го разгледам. Благодаря. Ще ви го прочета на френски. Искам да помоля секретарията да го преведе на английски и след това вече докладчика да ни каже дали е необходима по-добра редакция. Идеята е да се е, приключи нашата резолюция по втория проекто е, коригиращ бюджет, е, като казваме, че на парламента, на този етап ние говорим, разбира се, от името на бюджетната комисия, парламентът е готов да разгледа максимално бързо позицията на съвета по втория коригиращ бюджет до степента, до която съветът е готов да приеме а, предложението на комисията, позицията на комисията в един или два транша. Ние а, сме готови, посочваме, че сме готови да действаме много бързо и да третираме тази тема от тази сутрин нататък, без да очакваме кораб Репер да вземе, да вземе своята позиция. Ние сме готови да действаме бързо и в случая, че се постигне съгласие между съвета и парламента, ние бихме могли това да го приемем а, в а, сесията през юни, но при положение, че комисията а, се върне на предложението във връзка с сумата. И така, всички оратори, искаха, които искаха думата, вече се изказаха. Господин докладчик, искате ли да вземете отношение? Да, благодаря. В края на този дебат мисля, че стана ясно, че а, във връзка с коригиращ бюджет едно, ние ще проведем индикативно гласуване и а, се надяваме да подчертаем, че парламентът е отворен а, да приеме коригиращ бюджет едно, така както е предложено от комисията, т.е. да измени предварителните данни по МФР. По втория коригиращ бюджет тук има един по-политически аспект във връзка с а, обсъжданията, които проведохме вчера на високо, се проведоха вчера на високо равнище. Очевидно, а, ние сме отворени за а, бюджета а, в две части, т.е. на разделяне на а, потребностите от плащане за 2013 година. Уточнявайки това, мисля, че можем а, наистина да проведем нашето политическо индикативно гласуване – и да е, си изиграем нашата част от е, ролята е, в пинг-понг. Аз ви предлагам да гласуваме в момента, докато темата е гореща, докато сме психологически готови, всички са готови и след това вече, след като гласуваме, ще разгледаме Извинявай, Ласло, обаче, че забравих да ти дам думата. Уважаеми колеги, това, което чухме по време на дебета е точно това, което исках да предложа. Само едно нещо исках да взема думата. Беше малко трудничко, но това, което исках да кажа е, че ние много спешно не трябва да забравяме, че Европейския съюз включително и парламента като негова институция губи престиж непрекъснато една година преди изборите за парламент. И мисля, че тук ние говорим за нещо а, много важно, а именно 7 годишния бюджетен план, многогодишната финансова марка и ние ще спорим за ангажиментите, които ще поемем за извършване на плащанията. Времето тече. Ако не извършим плащанията, на които имат право хората, това нещо, което ще се реши в съда. Рано или късно парите ще трябва да бъдат платени. Мисля, че трябва всички ние да се мобилизираме и да, се, да решим бюджетната ситуация. Не знаем каква ще бъде рамката. Това ще го знаем през май следващата година, което е ужасно. Е, така че ние наистина трябва да се организираме, да се мобилизираме. Напълно подкрепям това, което каза председателя. Не може да се впускаме в конкретни числа. Добре е, че чухме какво става, но не знаем какъв ще бъде графика, колко време ще бъде нужно на държавите членки. А, този дебат ще се проведе в съвета. Трябва обаче да се придържаме към основните правила. Благодаря. Благодаря, Ласло. И така, ще преминем сега към гласуване. Разпределени ли са списъците за гласуване? Bien, alors, nous allons... И така ще започнем. Всички ли са готови за гласуване? Нямате карта. Не е проблем. Всъщност, добре. И Сидония няма карта. Салвадор обаче е готов с две карти. Интересно. Едно време може да ги използвате? А, испанска политика. И така. Добре, прекрасно. Предвижда се да започнем а, с проект за коригиращ бюджет номер 2. Господин докладчик, отчитате ли, взехте ли предвид устното изменение, което внесох? Може ли да гласуваме анблок? Резолюцията на докладчика заедно с устното изменение. Кой е за? Благодаря. Против. Един против. Е, за да играем е, честно, Ричард, това е резолюция номер две. Коригиращ бюджет втори. Гласуваме коригиращ бюджет Втори. Да, така се опасявах, но просто исках да игра честно с теб, Ричард. И отново, значи, а, а, резолюцията за коригиращ бюджет номер 2 с моите устни изменение, кой е за, кой е против, двама души против, въздържали се, няма. Приема се. Благодаря ви. Сега се връщаме към съвета. Искам да привлека вниманието на съвета върху това гласуване. Това е всъщност отговор а, на бюджетната комисия а, и това е всъщност е един ход към Корепер в играта на пинг-понг във връзка с разпределянето на тези 7,3 милиарда, като се отчитат приоритетите на парламента и в контекста на изготвянето на декларацията на ЕКОФИН по втория транш. Днес Нека да приемем принципа на двата транша. Сега проект за коригиращ бюджет номер 3. Докладчика настоява да се гласува по този въпрос, защото Ивайло а, казваше, че не е а, спешно, но докладчика а, иска да се гласува. Кой е за? против. Двама същи колеги са против, въздържали се няма същия резултат. Трето, третото гласуване по коригиращ бюджет номер едно. Мисля, Господин докладчик, ако сте готов да гласуваме по коригиращ бюджет номер едно, мисля, че параграф 5 одобрява без изменение позицията на съвета по коригиращ бюджет 1. Мисля, че тук трябва да бъде допълнен текст а, просто за по-голяма сигурност, като добавим и in as much as it adopts the proposal of the Commission without modification, т.е. до степента, до която приема а, позицията на комисията без изменение. То се разбира от само себе си, но добре да а, фигурира. Т.е. ние ще допълним параграф 7 approves without amendment и така нататък с текста As it, it meaning Council, adopts the proposal of the Commission without modifications. Добре. Това е много важен пункт и аз отново се обръщам към съвета, защото влизането на Харватия в Европейския съвет не струва нищо. Това е въпрос на принцип, проблем, принципен проблем. Необходимо е да се знае дали се прилага сегашното междуинституционално споразумение член 29, в който много точно е казано, че тогава, когато има разширяване на Европейския съюз, се а, а, при, а, адаптира автоматично бюджетната рамка. А, това се прави автоматично, така че аз искам да добавя, че както беше казано от нашия докладчик и от Сидония във връзка с Харватия, с, а, по отношение на нашите бъдещи харватски колеги, а, това е всъщност една мярка на приветстване на тези колеги, което е съвсем нормално, защото иначе това би било неприятно по отношение на новите ни колеги. И така, кой е за тази резолюция с устното изменение, което е допълва? Кой е за? Против? Въздържали се? Двама въздържали се. Значи никой не се противопоставя на финансирането на присъединяването на Харватия. Сега, по трите индикативни вота във връзка с трите коригиращи бюджета, има предложение за решение относно приспособяване, коригирането на бюджета от Раймер, който обаче не е тук. Според мен на този етап не е необходимо да вземаме отношение по този въпрос, защото това отговаря на нашето гласуване по проекто бюджета 1 мисля, че трябва да се направи политически жест. И така можем вече да минем към гласуването на доклада на Ане Йенсен за засиленото сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки. Това а, не е, е под формата на едно гласуване. Е, има изменение. Добре, започваме с изменение 15. Докладчика е против. Кой е за? Против практически всички. Въздържали се. Отхвърля с изменение 3 на докладчика. Кой е за? Против въздържали се, двама въздържали се, приема се. Изменение 16, 17 и 18, ако ми позволите да ги гласуваме аунблок. Председа... Докладчика е против, кой е за? Отхвърля се. Изменение 4 на докладчика, кой е за? Против. Двама против, въздържали се, приема се по точките от преамбюла. Изменение 5 на Пол Рюбих. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение ако позволите 6, 7, 8. Не, добре. 6. Кой е за? Левицата е за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се със същото мнозинство, както изменение 6. Компромис 1, кой е за, против, двама, въздържали се, приема се. Преминаваме към а, всъщност има компромис 2, компромисно изменение 2. Е, точно така. Е, гласуваме кой е за? Против? Двама. Въздържали се. Приема се. И сега вече окончателно гласуване. Електронно. И, е, 22 са се записали. 20 гласуват. Добре, значи 25. Край на гласуването. 23 ма за, 2 ма против. Тези, които нямат карти, кой е за? тук някой, който няма карта за ли или против. Значи още трима за, 26 за, двама против, нито един въздържал се. Поздравление на докладчика. И сега остават Докладчик Дерек Вон за трансферите. Точка 19. Благодаря, господин председател. Първия а, трансфер е по моба от, съвет, от, от, от съда втория е от сметната палата. Това са три различни трансфера, които се изискват. Те са еднакви за ремонти на сгради и а, не виждам проблем за прехвърлянето на суми а, за други средства, за други цели. Значи няма въпроси по тези трансфери. Първият трансфер в съвета, в съда, извинете, кой е за, против? Господин Рике, за ли сте или против? За, добре. Понеже ти ос... си остави ръката вдигната, не бях сигурен. Добре. Сега трансферите за сметната палата. Кой е за, против, въздържали се. Приема се единодушно. Имаше една последна тема, по която трябваше да гласуваме за 17 ставка за корекция на директните плащания, предвидени в регламент 73 и така нататък за календарната година 2013, но докладчика предлага да не се гласува днес. Може ли да ни обясниш защо, Джовани? Имаме време да гласуваме като се има предвид, е, че гласуването в другата комисия е отложено, така че, е, тъй като получих измененията в края на миналата седмица, в момента ги разглеждам малко по-подробно и обмисляме някои неща с правната служба, за да видим дали не, да не отложим решението до септември, когато ще има много по-ясна референтна рамка по многогодишната финансова рамка и така ще можем да вземем решенията да възможно най-ефективно. По-добре е да имаме достатъчно време до следващото заседание на нашата комисия. Добре, благодаря господин докладчик. Е, с това приключваме вота. Предлагам ви сега да се върнем към е, точка от дневния ред 11, което е, се отнася до измененията за финансиране на регламента за финансиране на европейските политически е, партии. Госпожа Гресле започва дебата. Заповядай. Аз е, само искам да кажа няколко е, думи. Обменихме мнения, приехме доклада на госпожа Янако за правното основание в АВКО и имаме становище отложи крайния срок за, вна... за внасяне на изменения, за да видим какво ще се случи в АВКО. Графикът ни е доста напрегнат, защото в АВКО вече започва дискусиите по триалог. Аз лично е, се отнасям с пълно уважение към колегите от АВКО, но като че ли там се предлагат е, различни финансови правила. Трябва да помислим за графика, който си предвидихме и трябва да се го спазваме за да можем да влезем в преговори и да търсим подкрепа. Искам да обърна внимание, че на 30 май е важно да гласуваме. 14 нови изменения са подадени. За съжаление, само в, оригинал, в езика на оригинала един е подаден на италиански. Аз също давам изменения, които е, въвеждат сериозни промени, за да може да се доизчистят нещата. Всъщност аз говоря за увеличаване на възможностите за финансиране на кампании от Европ... с европейски средства. Става дума за местни и регионални референдуми примерно референдум за изменяне на договорите за Европейския съюз. Също се внасят изменения за пригаждането на правилата за трети партии, също и организирането на събития. Трябва да излезем с дефиниция за до, до, дотации за въз, външните аудитори също се опитах да изчистя нещата. Може би ви се струва, че тия неща са малки, но те са много е, важни. Изменение 23 на Клаудио Марганди и колектив става дума за ангажимент на партиите в годишната процедура по освобождаване от отговорност. Ако е, се дава освобождаване от отговорност, аз лично не смятам, че това е наша функция. Лично ще отхвърля това предложение съответните бенефициенти трябва да бъдат третирани по един и същи начин, както всички други бенефициенти от европейския бюджет. Изменения 25 от социалисти и демократи става дума за правила за фундации. Ние имаме е, достатъчно разпоредби в това отношение. N плюс 1. Комисията ни съветва да не внасяме разграничения а, за фундации а, в зависимост от това къде са разположени те, така че N плюс 2 не е добър вариант. Не, няма да го приема като изменение. Изменението на а, още 15 изменения има за намаляване на бюджета. Така че считам, че ще трябва да мислиме за финансиране на фундациите от един източник. Инга, заповядай. Благодаря от името социалистите, като докладчик сянка искам да коментирам. Първо, още съм доста нова в тази комисия, но в сравнение с други е, комисии и парламентар, друга парламентарна е, работа, която върша, аз бих предложила по теми, които са толкова важни, да се организира една среща на докладчиците в сянка преди окончателното гласуване. До сега това не се е правило, просто като съвет давам. Освен това, благодарности на докладчика, която отрази много важни моменти от моята дискусия. за това, е, и не внесохме изменение. Става дума за правене на разлика между е, мероприятия, които се организират от няколко инстанции. Е, подкрепяме някои от е, измененията и има едно обаче изменение, което ще гласуваме определено с не. Не считаме, че трябва да се излиза извън обсега на политическите партии. Текста се взима от Сметната палата, но мога да кажа, че съществуващата процедура за одити, за избиране на аудитор от съответния одобрен списък и политите, политическите групи да си избират, смятам, че тази система трябва да се запази и да се следва. Затова и считам, че практиката за политическите групи трябва да бъде същата и за партии, и за фундации. И е, да, е, до генералния секретар да стига едно писмо за одит. Ние не считаме, че парламента може да работи без политически отсветка, така че политическата зависимост може да остане, като разбира се се изключва финансовата е, и не следва да се стига до общо ниво на дискусии на е, парламента. Можем, разбира се, да обсъдим въпроса. Всеки обаче ковчежник на политическа група ще си има своето мнение. А и системата работи. Тя се е доказала, че работи и не смятам, че следва да се въвеждат различни изисквания за партиите и фундациите. Иначе подкрепяме докладчика. И накрая мога да кажа, че работата беше доста хаотична, защото Авко ни накара първо да работиме по коледа, 20 декември дадоха срок за изменения, след това се създаде работа за секретарята на нашата комисия, след това АВКО не само забави ми, практически спря да работи. И смятам, че когато ние се ангажираме с усилия, с работа, АВКО трябва да ни уважава. Très bien. Je m'abstiendrai de commentaires. Добре, ще се въздържа от коментари за АВКО. Аз лично съм заместник член там и няма да коментирам. Но както предлага Инги, можем да кимнем. Инги е, Борг, искате ли нещо да реагирате? Що се отнася до срещите на докладчиците в Сянка, ние току-що по- получихме измененията. Миналата седмица беше тюркуазана, така че в момента търсиме дата за среща на докладчиците в Сянка, определено преди вота. А останалите въпроси ще ги изчистим. Предложението на Сметната палата го приемам за външните аудитори и искам да изтъкна, че в групите е, имаме различен имидж пред обществеността, различен от европейските политически партии. и За това а, трябва да настояваме а, отчетите на европейските политически партии да се публикуват. Същото искаме и от другите бенефициенти. Не мисля, че има проблем да има проверки и мониторинг. Това няма да навреди. Аз лично харесвам предложението на Сметната палата, но ще помисля пак. Не бих е, била възмутена, ако хората не гласуват за него, но аз лично съм за това да поступим така, както предлага е, Сметната палата. Председателят, благодаря. Толкова по тази точка. En ce qui concerne ce point, quel est le, quel est le calendrier А какъв е графикът за Значи, целта е да гласуваме на 30 май. Значи, не следващата седмица, а последващото заседание на 30 май. За да можем да дадем своя глас и после да отидем в пленарна зала. Благодаря, Инге. Постелена точка Дерек Вон последици от бюджетните ограничения за регионални и местни органи по отношение на фон, структурните фондове. Господин докладчик, заповядайте. Благодаря. Това е първа обмяна на мнение по становището. Е, всъщност става дума за доклад по собствена инициатива на Комисията по регионално развитие. До сега имаме само един работен документ, е, нахвърлен от докладчикът. И мога да ви дам няколко първоначални коментари, които биха били полезни за колегите. Първо, следва да признаеме местните и регионални власти е, факта, че имат сериозни проблеми в момента проблеми с финансирането по кохезионната политика. А докладчикът внася теми в работния документ, с които аз подкрепям. Примерно, загриженост относно принципите за макроекономически условия, за финансиране на структурни политики. Смятам, че би било погрешно да се наказват местни и регионални власти за грешките на страните членки. А също така няма смисъл, ако една страна членка и регион да има економически и финансови затруднения, да им се отнемат още повече пари, които могат да инвестират в работни места и растеж. Подкрепям тази тези. Също така подкрепям нейното безпокойство – за резерва за добро изпълнение, защото когато той се разпределя прекалено късно в многогодишната финансова рамка, това създава проблеми, а също така и може би стимулира някои страни членки от начало да е, правят по-лесни проекти, които лесно имат е, резултати, но нямат е, достатъчно въздействие върху локалната економика. Така че подкрепям предложението. Също се повдига въпроса за тематичните концентрации. Докладчикът е скептичен до известна степен. Аз подкрепям концентрациите за структурните фондове, защото трябва да посрещаме целите по 2020 и освен това се очаква структурните фондове да имат много по-голямо економическо въздействие. Е, в следващата финансова перспектива, така че е добре да има известни тематични концентрации, което ще даде възможност достатъчно гъсковост на регионалните и местни власти да прилагат проекти, които са от полза за техните райони. И накрая още нещо интересно е предложението да се помогне на регионални и местни власти като се изключат разходите на тези власти от ограниченията за фонда за стабилност. Мисля, че това е добра альтернатива, защото ще даде възможност да се разходват средства от кохезионни изразходване за кохезионни политики, тези средства да бъдат вадени от приноса на държавата. Определено ще разгледам тези предложения в този дух и ще ги коментирам, когато а, изготвя своето становище и го пратя за превод, което ще се случи на 13 май. Ласло Шурия. Е, Господин председател, когато обсъждахме това Първия път а, казахме, че от НБ можем да подкрепим тази тема и това е много важен въпрос. И също споделям обаче и тревогите за резерва и това би а, причинило сериозни проблеми, ако види свят във формата, в която го обсъждаме в момента. Европейския парламент трябва да има глас в това как държавите членки индивидуално се справят с въпросите свързани с местните власти или да ги подпомогне. Ако говорим за мерките по ограничаване на бюджета, които се е, предприемат в е, различните държави членки, това е едно на ръка. Но от друга страна, местните власти имат много по-малка част, която а, е, допринасят. И ако говорим за този дял и разглеждаме трудностите, до които ще се стигне, ако още се намали този дял, ще трябва да видим наистина много внимателно списъка така че да се постигне един абсолютен консенсус и изцяло подкрепяме а, тази идея на докладчика. Благодаря. Темата е много важна, особено за настоящия момент. Не виждам друг някой да иска да се изкаже. Добре. Припомням, че по тази е, точка трябва да разгледаме е, проекто документа на докладчика на 30 май, да гласуваме е, крайния срок за изменение 6 е юни, малко време и на 30 юни гласуваме за да може в е, Комисията по регионално развитие да се гласува през юли и е, в пленарна зала казва, че ще влезе в е, доклада през юли, но това не е възможно, защото през юли ще бъдем в Страсбург на, през 1 юли, така че вероятно в пленарна зала доклада ще влезе през септември. Добре. С което изчерпахме дневния ред. Няма други коментари. Следващото ни заседание е на следващата седмица, 16, е преди обед, 9 часа и е, тогава е, ще можем да видим как се развива играта на е, пинг-понг. припомням, координаторите, два, два часа се намираме, ще се срещнем отново тук в същата зала.